Докладът е много добра основа за нашата съвместна работа. Благодаря за вниманието. Председателката благодаря. Е, дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре в 11.30. Следващата точка в дневния ред е устен въпрос по отношение на приложението на принципа на субсидиарност след е, Лисабонския договор. Е, добър вечер на господин Шевчович. Госпожо Кохмерин, давам ви думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Да, това е един много важен въпрос по важна тема. Знаете как проистичат нещата след Лисабонския договор. Има а, оплаквания от държавите членки, че около 80% от законодателството всъщност идва от е, общностно ниво. То просто се изсипва върху а, националните парламенти. Обаче след Лисабонския договор нещата се промениха и те имат много по-големи правомощия. Много повече правомощия имат а, а, самите национални парламенти. Това разбира се е много добре за нашия парламент. Обаче националните парламенти продължават да се оплакват от огромните камари документи, които а, отлежават а, по бюрата, че има само няколко седмици, за да реагират. Но а, важно е, че в крайна сметка мисля, че започва да се а, оформя едно по-ясно разбиране сега тук в парламента. Имаме възможност да има въздействие от страна на националните парламенти, от хората, гражданите по отношение на това, което се случва в Европейския парламент. От 2009 е, година, първа година считано, парламентите имат право да уведомяват председателя на комисия е, относно тяхната преценка. Сега по отношение на качеството, доволни ли сте в комисията от всичко това? Достатъчно ли са ресурсите е, на комисията, човешките ресурси, за да може да се справи с тези въпроси? В някои страни регионите имат много важна роля, например в Германия, Ленд тендерите. По какъв начин това се отчита? Има ли сътрудничество? Това са основно въпросите, които Андрю Дъв, Тойлер, Александра Тайн и аз самата подготвихме и отправихме към вас. Господин Шевкович. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на уважаеми депутат за този въпрос, който ми дава възможност да представя мнението на Европейската комисия по прилагането на протокол номер 2 към Лисабонския договор. Механизма за субсидиарност действа добре, съвсем плавно, благодарение на добрата подготовка от страна на комисията и националните парламенти преди влизането на Лисабонския договор в сила също благодарение на доброто сътрудничество между комисията и, Евро... и националните парламенти. Опитът до сега показва ясно, че националните парламенти са добре подготвени да поемат новата си роля и новите си правомощия от Лисабонския договор. През септември 2011 ние изпрахме 100 31 законодателни предложения до националните парламенти и получихме 61 обосновани становища, заявявайки, че проекто законодателните актове не съответстват на принципа на субсидиарност. Комисията е убедена, че отношенията с националните парламенти не трябва да се свеждат само до въпросите на субсидиарността. Комисията подкрепя засилването на политическия диалог с националните парламенти. Механизма за субсидиарност е само един от аспектите. В контекста на политическия диалог комисията отговаря на повече от 600 въпроси, и становища от националните парламенти. Един от въпросите се отнася до това с какви човешки ресурси разполагаме. Имаме звено към генералният секретар, който отговаря за връзки с националните парламенти. Всяка генерална дирекция а, има лице, което отговаря за връзки с националните парламенти, свързани с механизмите за контрол на субсидиарността и за политическия диалог. Като цяло оценката е, че ние редовно разглеждаме тези въпроси в рамките на КОСАК, където участват представители на Европейската комисия и на комисиите по европейските въпроси на националните парламенти. Изключително важно е националните депутати да участват в по-голяма степен в дебатите, свързани с европейското законодателство. Разискванията по тези въпроси сега са много по-чести, много по-разнообразни и качеството на становищата, които получаваме от националните парламенти е много по-добро. Един от въпросите, който беше поставен на една от последните срещи в рамките на КОСАК е, че бележките на националните парламенти по някои е, въпроси е, се изисква е, повече е, разяснение на клаузите, свързани с е, субсидиарността в е, проекто документите, които предлагаме. Има също секторни предложения, свързани с околната среда или други сфери. Те се обсъждат не само в комисиите по европейските въпроси, но и в ресорните парламентарни комисии. По този начин националните парламенти ще се чувстват по-съпричастни към европейското законодателство и ще внимават повече при транспонирането. Механизма според нас работи много добре. Политическият диалог е изключително важен, тъй като ни дава възможност да получим обосновани отрицателни становища, но също и много положителни становища и насърчения от националните парламенти, които се изпращат до комисията. Считам, че диалога ще продължи. Броя и качеството на становищата на националните парламент и отговорите на комисията също ще бъдат подобрени през едните месеци и години. Благодаря госпожа Флашикова Бенова за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. В рамките на споделените компетенции принципът на субсидиарност – определя кога Европейският съюз може да говори от името на държавите членки. Принципът на субсидиарност означава от една страна, че се защитават компетенциите на държавите членки, от друга страна дава възможност на Европейския съюз да предприема действия, когато държавите членки не го правят изпълнението на тези разпоредби след влизането в сила на Лисабонския договор и особено на втори протокол е темата на доклада на Европейската комисия. Там се описва изпълнението на принципа на субсидиарност в институциите на Европейския съюз, съвета, комисията, комитет на регионите също така определя изпълнението на приложението на принципа на субсидиарно след Лисабонския договор. Сега е необходимо да спрем вниманието си на някои въпроси, имащи пряко отношение към принципа на субсидиарност. Европейския парламент защитава принципа на субсидиарност в държавите членки след 2000 държава, след 2009 година има възможност а, да се а, покаже, когато даден закон не съответства с националното законодателство. Благодаря. Господин Карим не е тук. Започваме процедурата на спонтанните изказвания с госпожа Басеско. Много благодаря. Субсидиарността отново е на дневен ред в смисъла на протокол 2 от Лисабонския договор. Наистина хубаво е, че ще има някакъв механизъм на контрол, за да се гарантира, че пети член от договора се прилага правилно. Наистина разделянето на национално и европейско ниво на парламентарната дейност ще даде възможност по-лесно да се прилага принципа на субсидиарност тогава, когато това се налага. Особено когато има по-специфични случаи. Искам да посоча, че съда няма голям контрол по отношение прилагането на този принцип – може само да се обжалва е, решение, но не може да се проследи правилно ли се прилага субсидиарността. Госпожа Бобал. Благодаря. Изграждането на Европа означава, че трябва да има интеграция, обединяване на усилията, ще съм признателя на комисаря, ако обърне внимание на това, което казвам. Така че искам да започна от начало. Изграждането на Европа, господин комисар, означава, че ние трябва да се интегрираме, да обединим усилията си, да използваме известна степен федерализъм, като същевременно спазваме принципите на пропорционалност и субсидиарност. Европа се е изгради отгоре надолу, което означава, че тя трябва сега да се насочи към регионите и да ги третира по един добър, справедлив начин. Местните властни и техните действия трябва да бъдат отразени в докладите за субсидиарността. Съветът миналия месец ми отговори, че не разполага с информация по какъв начин държавите членки събират информация по региони за прилагането на европейското законодателство. Можете ли да добавите нещо към отговорите, които получих от другите институции? Благодаря, госпожо председател. В този дебат за приложението на принципа на субсидиарност има един въпрос, който не можем да избегнем. Динамиката на интеграционния процес ежедневната практика на изпълнение на европейското законодателство всъщност противоречат на смисъла на субсидиарността. Държавите членки са онези, които трябва да решат кое могат в най-добра степен да осъществят самостоятелно. Ако държавите членки е, искат да възразят на законодателство на Европейския съюз, трябва да могат да го направят. Лисабонският договор обаче не ни дава много гаранции в е, този смисъл европейският процес става все по-федералистичен. Организацията става все, във все по-голяма степен управлявана отгоре надолу. Ето защо мисля, че принципът на субсидиарност трябва да се спазва така че европейците да, е, да имат глас в това, което е, Европа им налага. Господин Стоянов, за една минута. Имате думата, господин Стоянов? мисля, че принципа, който беше заложен за възможност на националните парламенти да атакуват принципа за субсидиарност, на практика не работи до сега две години след влизането на Лисабонския договор, нито веднъж не се е случило националните парламенти да възразят в достатъчно голяма бройка, две трети от тях да възразят, така че да може да бъде спрян принципа на субсидиарност. Всъщност на практика това беше вкарано в а, Лисабонския договор с ясното съзнание, че този принцип няма да е работещ. Вие много добре знаете, че една парламентарна процедура по взимане на решение само в един парламент отнема два три месеца понякога. Какво остава за 18 парламента да направят това? И цифрите, които изнесе комисаря тук са красноречии. По 130 предложения, 60 възражения. По-малко от половин възражение за едно предложение когато са необходими 18 предложения. Аз мисля, че принципът трябва, при субсидиарност трябва да е обратен. Първо да се получава разрешение на парламентите и после да се пристъпва към приемане на акта. Благодаря ви. Принципът на субсидиарност вероятно е един от най-важните по отношение на Европейския съюз. И това обаче е една силна и една слаба страна едновременно държавите членки могат сами да изковават своите закони и след това Европейския съюз да отпращат най-различни предложения. Обаче е слабост, защото виждаме какво се случва сега, когато трябва да се борим срещу економическата криза. Понякога трябва да се действа много по-бързо, а по принципа на субсидиарността това няма да е възможно. Що се отнася до евентуална промяна в договора, мисля, че ще трябва много ясно да уточним в текста как точно да бъдат решени проблемите. Е, окоръжаващо е да чуем казаното от комисията, защото отговорите от е, националните парламенти, взаимоотношенията, субсидиарност, това е нещо много добро и това е добре и за моята държава. Благодаря. Господин Шевкович. Благодаря, госпожа председател. Най-напред искам да благодаря на уважаемите депутати за техните отговори на встъпителното ми изказване. Искам да благодаря на Европейския парламент за конструктивния подход към този механизъм, както и към сътрудничеството между комисията и националните парламенти. Аз съм дълбоко убеден, че добрата работа на механизма за контрол върху субсидиарността и ефикасното му прилагане е от интерес на всички ние. Не става дума за блокиране на европейската интеграция, а превръщането е в по-прозрачна за гражданите, по-демократична, тъй като въпросите по този начин се доближават до сърцата на гражданите и отчитат техните тревоги. Приветствам положителния тон, конструктивния подход на изказалите се по въпроса за ролята на националните парламенти. Тяхната роля е изключително важна за една приобщаваща Европа, която да е тясно свързана с гражданите. Комисията насърчава активен политически диалог с националните парламенти. Този диалог е много плодотворен, както казах, когато цитирах становищата, които са представени. Ние ще насърчим това да продължи и в бъдеще. Въпросът, който се отнася до Комитета на регионите, разбира се, че се сътрудничи много тясно с Комитета на регионите и този комитет може да играе важна роля в механизма той е изразител на волята на регионалните и местни власти на европейско ниво. Комитета на регионите има мрежа за наблюдение на субсидиарността и може да осигури помощ на местните регионални власти, както и да позволи на комисията да включи регионалните аспекти в оценката на въздействието. Анализа включва анализ върху пропорционалността и субсидиарността. Това трябва да е така в бъдеще. В съответствие с протокола за сътрудничество между Европейската комисия и Комитета на регионите, съгласно него ние осигуряваме коментари по представените от комитета становища. Що се отнася до механизма за контрол върху субсидиарността, и регионалните органи, ние тук трябва да спазваме договора. Той е много ясен, тъй като казва, че всеки национален парламент е, или всяка камера на национален парламент е, трябва да се консултира с регионалните парламенти. Как действа всичко това на практика? Националните парламенти са доста ефективни и ефикасни в отговорите, които представят на законодателните предложения от комисията. Изглежда нямат особен проблем с спазването на определените срокове. Ние сме много точни, когато говорим за тези срокове когато се изпрати едно законодателно предложение до парламента и съвета, се изпраща и националните парламенти. В рамките на 8 седмици националните парламенти са готови, те са в състояние да ни изпратят своите становища. Това, което се опитваме да направим сега в комисията е да бъдем по-ефикасни в отговорите. Имаме нова информационна система, която регистрира в много по-добра степен получените отговори. Опитваме се да подобрим качеството на отговорите, които ние изпращаме до националните парламенти и също да разглеждаме по-детайлно становищата, които получаваме от националните парламенти. Две години след влизането в сила на Лисабонския договор и след въвеждането на механизма за проверка на субсидиарността. Този механизъм действа много добре. Работим и към, за по-доброто доближаване на националните парламенти до европейската идея. С това приключва днешното заседание. Утре в 9 ще продължим работа. Дневния ред е публикуван на веб страницата на Европейския парламент. С това обявяваме.